Въпросът ще се обсъди по време на пленарната сесия в сряда. Господин Звер за една минута. Господин Звер, току-що го видях в залата.